една четвърт от депутатите не заявят своите възражения. Е, вие може да намерите текста на корекцията на веб страницата на днешното заседание. Всъщност бях уведомен току-що, че няма възражения от комисиите. Освен това, имаме искане Съгласно правило 87А и уведомление, че няма възражение срещу решението да не се предоставят възражения по е, процедурата с проверка. Отново в рамките на 24 часа нямаме възражения. Ако няма възражения от поне 40 членове, тогава препоръките ще се приемат. В противен случай обаче съответните препоръки ще трябва да се гласуват. Двете препоръки могат да се намерят на веб страницата на заседанието. След лятната вакансия трябва също така да ви уведомя, че